Окей, Така предлагам ви, ако желаете да започнем. Разполагате с дневния ред. Предполагам, че можем да го приемем. Днес можете да слушате превод на и да се изказвате на всички езици, с изключение на ирландски и хърватски. Също така е, разполагате с протоколите от предишното заседание. Ако в предвидения срок не постъпят бележки, а това е до края на заседанието, ще смятаме протоколите за одобрени. Предлагам веднага да започнем с нашето изслушване. На 23 март комисията ни проведе обмен на виждания по така важното досие в областта на обществената защита и проекта на комисията за съгласуване на системите на обществено осигуряване. В присъствието на комисаря Мариан Тайсен, която представи проекта на Комисията за преразглеждане на действащата нормативна уредба. Ето днес имаме повод да постигнем повече в разискванията. Обеден съм, че този обмен ще бъде много полезен и господин Балаш, който е докладчик, ще може да продължи ползотворно работата си. Ще чуем днес трима оратори доктор Айхен Хофер, който е бивш преподавател по гражданско право и обществено-осигурително право в университетите Оснабрюк и Йена в Германия. След това ще изслушаме госпожа Евлин Де Йонг, която е старши специалист по данъчните въпроси в Айндховен към Ернстен Янг, след което ще чуем Карлос Гарсия де Кортазар Небреда. Бреда заместник директор е, по социалните въпроси, образованието, културата, здравето и потребителите към Министерството на външните работи и сътрудничеството в Испания. Давам на всеки а, е, от ораторите поред е, възможност да се изкаже за около 10 минути, след което ще чуем докладчика, след него докладчиците в сянка, а в последствие и членовете на комисията с техните бележки и съображения. Господин Айхенхофер. Thank you. Господин председател, госпожи и господа, е, много ви благодаря за поканата. апаратурата вече работи или Чувате ли ме? Предложението, за което ще работя, е, ще говоря, е, обхваща три основни теми от европейската социална политика. Първо, през последните години в правораздавателната практика на Европейския съд е, на съда на ЕС е, все по-често става дума за е, координирането на системите за социална сигурност и връзката им с свободата на движение. Има редица решения на съда, които предизвикаха обществен интерес и които показаха, че е необходима реформа на действащото законодателство. И така, на масата лежи едно предложение, което се занимава именно с тези въпроси, координацията на, социалната, на системите за социална сигурност и някои допълнителни регламенти, които са във връзка с прилагането на правилата. Съдът на Европейския съюз в е, няколко свои решения се спира на въпроса за а, е, обещетенията на економически неактивни граждани на Европейския съюз както и на необходимостта е, понятието пребиваване и място на пребиваване да е, е, придобие фактическо значение. Това е свързано с член 24, а именно държавите членки биха могли да предвидят някои изключения в по отношение на социалното осигуряване на тази категория лица. В тази връзка са предложени няколко съображения. Едно съображение, което след това би трябвало да се приеме като точка 47. То според мен е важно, а именно, че решенията на държавите членки в тази сфера трябва да са свързани с текстовете от Хартата за правата на човека, както и Европейската конвенция за правата на човека. Както знаете, госпожи и господа, ЕКПЧ е, защитава социалните права на гражданите и а, забранява дискриминация по отношение на социалните права, на социално-осигурителните права на гражданите. и е, именно е, тези е, принципи са залегнали в е, решенията на Съда на ЕСА още един важен въпрос е свързан с грижите, дългосрочните грижи. Предложението на комисията е тези дългосрочни грижи да се включат в системата за координиране на социалната сигурност въжат основни принципи в правораздавателната практика на съда до този момент, а именно, че е, тези е, плащания във връзка с дългосрочните е, грижи е, могат да бъдат експортирани, могат да бъдат прехвърляни от държава член на държава член. Е, тук е, в рамките на координирането на системите за социална сигурност. Има един елемент, който би могъл да внесе известно объркване, а именно, че плащанията във връзка с здравното осигуряване са свързани тясно с плащанията за дългосрочни грижи един допълнителен затрудняващ е, момент е, са различията между държавите членки и е, до голяма степен и различното разбиране за социални обещетения, за здравно ни грижи. Най-важната част в новото предложение, според мен, е е свързано с обещетенията за безработица. Действащото законодателство се отклонява най-силно, е, най-ясно от е, е, другите принципи в, е, по отношение на другите е, видове е, услуги и обещетения в сферата на социалната сигурност. Съществуват специални разпоредби, най-вече за а, а, трансгранично работещите, които а, с, имат място на пребиваване в една държава член, но работят в съседна държава член. Е, паричните обещетения в случай на безработица вече са, е, така да се каже, решени по-великодушно. Е, срокът е удължен от 3 месеца на 6 месеца и това, което според мен също е важно, е именно новото предложение по отношение на гражданите, които живеят в държава член А, работят в държава член Б. Е, тоест, тук финансирането на обещетенията се свързва тясно с правото на обещетение което е много съществен елемент. В действащото законодателство този принцип не въжи, но големи затруднения има най-вече при изчисляването на размера на обещетенията за безработица. Невъзможно е да е, изчислите едно към едно, така да се каже, е, това, което се дължи в държава А и е, съответно трябва да се плаща в държава Б. Вие знаете в Швейцария колко висок е стандарта и съответно и размера на обещетението е много по-висок, отколкото да кажем в Германия. Това преизчисляване на размера на обещетенията, да кажем в случая Германия, Швейцария, обикновено тревожни хората, защото в Швейцария биха получили много повече, отколкото в Германия. Освен това, действащото законодателство е регламентирало не е равноправно правото на обещетение в зависимост от това колко месеца, къде си работил и така нататък. Тази разпоредба на практика се оказа трудно приложима особено когато става дума за прехвърляне на правото на обещетение от една държава член към друга държава член. Тук имаме предвид и европейското економическо пространство. И така, основните разпоредби в тази сфера в страната, в която лицето е работило, продължава да бъде компетентна, като тук срокът е до 12 месеца. Обикновено при кратка заетост на практика обещетенията се прехвърлят към държавата, в която продължителността на положения трудов стаж е по-голяма. Но в този случай е, съществуват определени възможности по линия на частноправните норми да се е, постигне споразумение. Естествено, бихме могли е, да помислим за тези варианти и възможности. Струва ми се, че времето ми изтече, така че приключвам до тук. Благодаря ви много и благодаря също, че опитахте така сбито да синтезирате. Това никога не е лесно. Сега давам думата на Следващия ни оратор, госпожа Еведе Йонка. Благодаря, госпожа и господа. Много ви благодаря за поканата да говоря днес с вас за предложения нов текст във връзка с уреждането на общественото осигуряване. Най-напред искам да се представя. Работя в Ernst Янка, член на Международната мрежа по обществено осигуряване. И днес ще се опитам да дам принос към дискусията най-вече от практическа гледна точка. И работниците, и служителите се натъкват на определени проблеми, когато отиват от, за да работят от една държава членка в друга. И в този смисъл бих искала да поставя акцента на участието си в дискусията днес. Имам също и подготвен материал. Когато се погледне предложеният текст, аз ще се огранича само до помощите за безработица и до дългосрочните грижи. Та, както спомена колегата, от гледна точка на помощите за безработица, в новия текст предлаганите изменения изглеждат логични. Е, държавата, в която последно са работили движещите се работници и там държавата, в която са плащали последните си обществено-осигурителни вноски, е, ще отговарят е, за е, изплащането на помощите. Но когато се изгуби работата, собствената държава е тази, която поема помощите. Това вече изглежда нелогично. Разбира се, Понякога а, има разлика в обещетенията за безработица и е възможно по този начин да се стигне до изплащане на по-високо обещетение. За работодателя също е логично да знае как да извършва планирането си той трябва да се съобразява с държавата, в която се работи, а не само с държавата по происхода. В държавата по последната место работа – е възможно работникът или служителят да се е съгласил с прекратяването на трудовото правоотношение, но тогава държавата, в която живее, да откаже да му плаща е, обещетение, е, защото трудовото правоотношение било прекратено по взаимно съгласие. Като цяло е, промените могат да бъдат приветствани, но трябва да се прецени какви са техните последици. Има ли преходни правила? Може да се запита дали, ако има преходни правила, те винаги ще функционират правилно във всички хипотези. Също така, акумулирането на 12-месечния период, период е, какво означава да се кумулира този срок, 12 последователни е, месеци или трябва да се работи или ще се събират е, различни по-кратки периоди, които общо е, дават сбор от 12 месеца. Също така понякога работникът може да предложи трудовата сила на пазара в собствената си страна как ще се гарантира, че то отговаря на условията за получаване на обещетения за безработица, ако, да кажем, търси работа в собствената си страна. Има нова глава, която се предлага за дългогодишните грижи или дългосрочните грижи. На пръв поглед тя е доста логична. Изглежда като продължение на вече съществуващата уредба Тоест, в правилата се добавя една нова глава на основата на сегашните норми за полагането на здравни грижи. Но когато се вгледате в детайлите, виждате, че е необходимо да се промени координацията. Е, и тук ще бъдат засегнати преди всичко пенсионерите, които получават пенсии от няколко страни. Според мен е, идеите на комисията не са били точно такива. Също така новите предложения ще означават е, повече бумащина, както за лицата, които търсят е, помощ, така и за институциите. Това, което искам да предложа като принос към дискусията е чисто прагматичната гледна точка – когато говоря с работодателите, те ми казват, е, че не очакват е, сегашното предложение да има поне на настоящия етап е, някакво огромно отражение. Смятат, че за работниците, които се трудят с друга страна, най-голямата трудност е, е да бъдат проследявани и да се следи дали навсякъде се спазват действащите социално осигурителни правила. Много вероятно е, когато хората се движат непрекъснато, не работят в собствената си държава, в един момент да се окаже, че социално-осигурителният режим е превключил на законодателството на страната по происход и работодателят там трябва да се съобразява с действащите правила. Огромен проблем с чуждото законодателство, чуждият език за работодателите. Говорейки с заинтересовани лица, научих, че въвеждането на единно гише или на европейски акт или на европейски механизъм, който да служи като единна отправна точка, много би помогнало за координиране изпълнението на европейските изисквания и би улеснило работодателите, а и служителите и работниците. Светът се променя, и има е, много е, новаторски начини на работа сега е, и те вероятно ще бъдат по-често срещани в бъдеще. Например, на времето не е било толкова популярно да се работи от къщи за фирма, която се намира в друга страна. Днес това вече печели популярност. И така много трудно може да се направи разлика между собствени работници и чуждестранни работници. Ако един чуждестранен работник може да работи от собствения си дом, по тази причина той е, фактически се подчинява на друга социално-осигурителна система. Ако е, 25% от е, вашата е, дейност се извършва физически в е, вашата страна по происход, това означава, че е, се прилагат нейните социално-осигурителни правила. И е, така може да се стигне до известно изкривяване на съотношението на режимите между националните, собствените и чужестранните работници, което може да има в някои случаи положителни последици, а в други отрицателни. При командироването и работата в множество държави, мисля, че когато регламентът е бил изготвен, поне в началото, преди много години, командироването означаваше някой да отиде в приемащата страна и там да работи известно време. Но сега светът е много по-малък. Светът не само е много по-малък, но и хората много повече се движат и много често хората обикалят от една държава в друга и накрая се прибират в една държава, която служи като база. Сегашните правила вече не са само за командироване и за работа в множество държави. Ако едно лице заживее в държавата, където е командировано, това може да означава смяна на социално-осигурителния режим. И споразумения по член 16 могат да бъдат сключвани все още, обаче това може да означава много дълга процедура. Тук а, съм приложила един анекс към своето изложение. А, с доста технически по същество коментари, затова няма сега да ви занимавам с тях, а ще ги оставя за дискусията, ако бъдат повдигнати въпроси във връзка с тях. Благодаря ви. Euh, Много благодаря за тази презентация. Благодаря, че чухме мнението на работодателите и как това ще се отрази върху работниците. В момента тук присъства една група посетители от госпожа мадам Шатие от град Платие. Надявам се, че в бъдеще някои от тях ще дойдат в да работят в нашето събрание, в нашия парламент. Се, ще дам думата на господин Карлос Гарция. Имате 10 минути. Благодаря. Благодаря за поканата. За мен е удоволствие да се изкаже пред вас днес. Ако бях законодател или издател на книги, бих е, предложил индекс към регламента, тъй като <clears throat> някои от тези директиви, ако се четат без е, подготовка, са доста трудни. Всъщност, е, докладът на комисията в никакъв случай не е безобиден и трябва да го разгледаме много внимателно Надявам се, че няма да предизвика значителни затруднения. Последният път, в който анализирах регламента, беше преди Испания да се присъедини към Европейския съюз. Тогава на системата ми се стори изключително сложба. Стори ми се, че никога няма да я разбера. Регламента 883 беше подготвен през 1997 година и влезе в сила през 2004 година. Имаше нужда от 7 години преди да задейства през 2010 година, значи 13 години по-късно приключиха работата по разпоредбите за приложение. Така че казвам тези неща, че ако се променят неща в една сложна система, можем да очакваме дълги преговори. Предложението на комисията разглежда различни аспекти, включени в регламента. За мен един от най-важните моменти е това, че комисията се опитва да се справи с измамите и злопотребите. Това е добра инициатива, но е добре за тази цел да се разгледат инструментите и да се види дали са достатъчно балансирани, за да постигнат целта, която се обявява. Регламентът 883 ще бъде подложен на някои допълнителни промени, с изключение на промените през 2010 година. Тук виждам, че има много странни предложения, затова е добре да разгледаме внимателно всички изменения. Ще се спра само на две от тях. Първо, политическите аспекти. Второ, техническите аспекти. Тези неща трябва да бъдат разгледани отделно, според мен. Моите коментари ще бъдат разделени на три отделни теми. Като същевременно <clears throat> ще правя препратка към всичко това, което казаха колегите преди малко. Първият принцип е еднаквото третиране, равенство при третирането му. А ако погледнете точка 5 в преамбюла, ще видите, че там се казва <clears throat> съвсем ясно как да се разбира текста специално в член 4, алинея 3. Комисията тук говори за равенство при третирането, но обърнете внимание, става дума за някои условия. Между другото, държавите членки запазва своите права да въведат ограничения за правата за обществено осигуряване за тези, които не са економически активни. Всъщност, тази фраза е взета от съдебната практика на Европейския съд и съответства на текстовете там. Което също времено до някъде показва, че се отива по-далеч от съдебната практика на съда. Нека да обясня какъв е моят аргумент. Ако вземете един, едно от най-важните дела, което потикна комисията да приеме новия текст, ще видите, че не е възможно автоматично да се преклудира правото на еднакво третиране, без оглед на обстоятелствата, какво означава това за мен? Може би има някои специфични обстоятелства, <clears throat> в които не се прилага тази автоматична корелация. Всъщност, идеята ми е, че тази част трябва да се тълкува много внимателно. Имаше няколко тълкувания, но за сега някои от тях се отклоняват от това, което предлага комисията което на практика означава, че се дава пълна възможност на някои държави членки да изключат лица, които не са економически активни, да ги изключат от правото за помощи, което според мен е равно на отварянето на котията на Пандора. Съдебната практика на Европейския съд в делото Питър Брейк въвежда няколко много важни принципи, които следва да се имат предвид. Всъщност става дума за делото Комисията срещу Обединеното кралство, което беше решено в полство, полза на Обединеното кралство. Няма да навлизам в подробности по това дело. Тук ще има ефект от Брекзит и все пак се питам дали трябва да навлизаме в една такава материя. Но <clears throat> Съдът приема понятието за косвена дискриминация и тълкува това понятие по такъв начин, че може да има ефект върху бюджета на Великобритания отхвърля твърденията на комисията, което е много интересно. Всъщност заявява, че комисията не е представила в съда достатъчно адекватни доказателства бъдеще въпроса за адекватните доказателства може да промени някои неща. Всъщност това противоречи на принципа на пропорционалност и съразмерност. Следователно в този регламент имплицитно се приема нещо, което съдът в Люксембург е въвел в съдебната практика – вие като законодатели би трябва да прегледате внимателно предложението и да видите къде са границите на свободното движение и как се дефинира понятието за свободно движение в Съюза. Защото и то ще има ефекта. Тяма да говоря за помощите за безработица, тъй като моите колеги направиха много ясни коментари по тях. Позволете ми сега да се спра на няколко въпроса, по регламента. Трите месеца за изчакване. Последната държава на заетост е държавата, от която се очаква да плати помощите. Защото там е работило лицето и е правило своите вноски. Ако да речем лицето не е плащало 3 месеца, тази съответната държава вече не е компетентна от гледна точка на осигуровките за безработица. И това може да, но тази да се прилага към други ситуации. Да речем, ако някой е работил 24 месеца в една държава А и след това е отишъл в държавата Б, работил 2 е месеца и става безработен. Какъв е ефектът за държавата Б? Ако се добавят 24-2 месеца всъщност от държавата Б се иска да плаща осигуровки за безработица, но по текста на комисията при такива случаи се предлага да плаща държавата на происход, въпреки че в момента човека работи в държавата Б. Така че плащаните в втората държава едва ли ще бъдат съразмерни с стандарта на живот там и заплатите във втората държава. От тук възникват някои сериозни въпроси. Вижте член 48, там е записано, че всички периоди на заетост би трябвало да се съберат. Това е малка промяна с много сериозни промени. От гледна точка на тълкуването на член 48 остават ми само 20 секунди за последната точка актове за изпълнение делегирани актове. Също така се повлияят отношения между трите институции, комисията, съвет и парламента. Ако ме питате за личното мнение, бих казал в резюме. През 2008 година, 2009 и 2010 бяха променени някои приложения към регламента, което се отрази ясно върху трансграничните работници. Ще загубят част от правата си по новите текстове. Благодаря. Благодаря. Благодаря за това, че ни направихте връзка с решенията на съда. Сега ще дам думата на докладчиците. Господин Гион Паласа. благодаря. Благодаря много за коментарите, които отново показват, че темата, която обсъждаме днес е много сложна. Всъщност, Затова <clears throat> е необходимо много внимателно да анализираме предложението на комисията. Няма да се изказвам дълго, искам да оставя въпрос, време за въпроси. Така че искам да помоля всички специалисти, които са пред нас тук. Защото искам да видя дали има голяма разлика между нашия доклад и позицията на комисията. Добре е да получим едно глобално мнение за предложението на комисията. Дали смятате, че това предложение върви в правилна посока? Къде трябва да се поправи? Къде има възможности за това а къде промените ще усложнят нещата. За това искам да получа една глобална гледна точка. Благодаря. Сега ще дам думата на някой от докладчиците в сянка. След това ще дам думата на нашите гости, за да отговорят. по две минути на всеки докладчик в сянка. Уважаеми господин председател, е, е, уважаеми е, господин Айхенхофер, е, госпожо Деянг, господин Гарсия в е, Небрада. Изключително важно е изслушването, което провеждаме днес. Е, надявам се, че накрая ще можем да кажем, че предложението на комисията все пак представлява една добра основа за по-нататъчна работа. Сравнително бързо ще се постарая да навляза направо по същество. Е, увеличаването на срока от 3 е, до 6 месеца за е, прехвърляне на обещетенията. Господин Айхенда Хофер говори за това. Смятате ли, че 6 месеца са максималния срок за едно такова прехвърляне? И още нещо, свързано с решенията на съда по отношение на регламент 883 и необходимостта от реформа и ревизия. Смятате ли, че действително промените, които се предлагат сега по отношение на регламент 883, отговарят на решенията на съда и указанията, дадени от съдиите? Смятате ли, че основните елементи в е, съдебните решения действително е, ще бъдат кодифицирани чрез е, тези промени, които се предлагат в момента? Може би малко по-късно ще се опитам отново да получа думата. Благодаря. Нека да дам думата на следващият съдокладчик Сенка. Uh, Благодаря. Благодаря, господин председател. Също няколко въпроса. Единият е, е същият, който <clears throat> зададе колегата за кодифицирането на решенията на Европейския съд. Дали в това предложение има опит за кодификация на част от съдебната практика на Европейския съд? Надявам се, че в предложението а, <clears throat> има пояснения, които да обяснат правната сигурност и позицията на държавите членки за това какво се иска за доказване на пребиваване, за да могат резиденс държавите членки да <clears throat> не нарушат решенията на Европейския съд. Това е първият ми въпрос. Дали разбирам правилно нещата? Нека сега да разгледам износа на детски надбавки чрез индексация. Поставял съм този въпрос и преди, но смятам, че въпросът е важен и трябва да сведем до минимум износът на детски надбавки. Въпросът тук е как да третираме всяко едно дете еднакво, защото разходите за живот в Европа са различни и това трябва да се вземе предвид. Комисарът Тайсен каза на изслушването, че тук става дума за един много малък процент, може би 1-2%. И, и затова не си струвало, каза комисарят, че да се обърне внимание, но ако се погледне внимателно, ще видите, че проблемът е голям за някои държави, но като цяло средно е малък, но за някои държави членки има по-сериозен проблем. Затова бих искал да разгледам и този въпрос по-подробно. Now, possible ways to tackle fraud or abuse за начините за борба срещу измамите и злоупотребите. Дали държавите членки имат съответни инструменти за това да действат ефективно и дали този механизъм работи. Благодаря. E, euh, Мариан Акин. Благодаря. Господин председател, благодаря на поканените експерти. Наистина става дума за един сложен документ. Разбирам, че ни очаква много сериозна работа. Няколко кратки коментара. Цитираха се няколко решения на Европейския съд, съдът на Европейската, Европейския съюз. В последния пример казахте оговорката, че комисията не е представила достатъчно доказателства и че е добре да разгледаме този аспект, да видим къде са границите за свободното движение. Има и други решения, които касаят проекта за акта. Имат, и, имате ли оговорки по другите решения и нещо, за което да ни предупредите? Като чета някои решения, не мога да направя връзката. Може ли да коментирате? Госпожа Деянг. Говорите за това, как държавата членка да гарантира по новото предложение, че едно безработно лице изпълнява всички условия за получаване на помощи дали въвеждате идеята, поправете ме ако греша, а че ако нулица се премести от държава А и Б, и получава помощи от държава Е по в държава Б. Казахте, че най-голямото предизвикателство за работодателите е, са административните формалности, свързани с е, прехвърлянето на вноски от една държава към друга държава. Разбирам какво <clears throat> имате предвид, но не мога да направя връзка какъв е ефектът от новите текстове. Имам още 10 е, въпроси а има и още други въпроси, за които ми се струва, че все още не съм разбрала. Да, ще започнем с първия въпрос. Госпожа Зимер, моля. Ja, danke an alle Experten, die... Äh, благодаря на всички експерти, които говориха тук. Бих помолила да получим текстовете на експертите. След това изслушване за нас ще бъде много полезно да ги проучим по-внимателно. Минималният период за прехвърляне на обещетенията, вие казахте, че срокът се удължава от 3 на 6 месеца прозвуча това, което казахте така, като че ли а, вие сам мислите за това, че може би нещата би трябвало малко по-простичко да се уредят, така че да а, бъдат по-достъпни и за а, работещите и осигурените лица. При всички положения има и едно така, ограничение. Периода не би трябвало да е, надхвърлят 12 месеца. Е, не ми стана съвсем ясно е, логиката зад думите ви. Бихте ли пояснили нещо повече? В тази връзка. Да, добре. Правото на законно пребиваване е се свързва с правото на обещетение, е, но същевременно се предвиждат и изключения. Това е действително интересно. Е, кое е, се ползва с приоритет? И освен това, в рамките на съдебните решения става дума за граждани, които се ползват от правото на свободно движение, но от друга страна в някои случаи когато става дума за хора без подслон, многократно сме обсъждали възможността и необходимостта на хората, които не разполагат с жилище, които са бездомни, да получават при всички положения и безусловно социална помощ или социално обещетение. Какво бихте казали в тази връзка, господин Айхенхофер? Quelqu'un pour FDD Non Par contre, je... vous avez raison. Благодаря. Имате ли е, желание да излъчите представител за групата EFDD? Джин Ламберт, забравих ви, извинете ме. Благодаря. От самото начало заявявам, че проявявам сериозен интерес, е, тъй като аз съм докладчик е, по свързани регламенти. Извинявам се, че тези актове имат своите празноти и сега се налага да бъдат преразглеждани, но на времето в съвета се изискваше единодушие. Това бе възможно по много малко въпроси. По отношение на член 4.2 и е, въпроса за равното третиране, поставен от неколци на колеги. Е, за мен е, предложението, което сега прави комисията, според мен е отстъпление от извоюваното във връзка с равното третиране. Е, вярно е, че е, се ориентираме по съдебната практика, но става дума за едно единствено съдебно решение и така поставяме под въпрос правата на голям брой европейски граждани. Е, значи става дума за хора, които не са активни или е, които са от дома, докато партньорът им работи. Говорим за много хипотези. Е, голяма част от тези хора може би имат производни права. И ясно ли е направено разграничението на онези, които имат преки права и онези, които имат производни права. И дали ще бъде спазен принципът на равното третиране? Мисля, че с това изместване на правата на гражданите на Европейския съд поради решението по делото Великобритания срещу комисията, някакси отстъпваме от извоюваното до сега. Също така, вие споменахте за това, че може да има движение между много държави членки. Как ще определим тримесечния срок? Някои хора могат да работят временно, могат да работят случайно. Как ще определяме тогава тримесечния срок? Не може ли да се внесе малко по-голямо уточнение тук? Беше поставен въпросът за това, че пограничните работници могат да изгубят част от правата си. Имам предвид пограничните работници. Те работят в една държава членка, но живеят през границата в съседната държава членка. Какво ще бъде тяхното положение от тук нататък? И последният ми въпрос към ораторите е какво смятате, че липсва в проекта на комисията нещо, което би могло да улесни хората да упражняват правото си на свободно движение? Благодаря. Благодаря. Господин Марта? Не виждам госпожа Маля. Благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите много добре разбраха това, казва е, господин Гарсия, това, което казва госпожа Де Йонг е, е, и господин Айхенхофер, но не разбирам всичко до край. Може би става дума за разминаване в превода. Тук говорим за координация на социално осигуряване. И аз смятах, че ще говорим повече за обещетения за болест, за семейни надбавки. Вместо това говорим за обещетения за безработица. Това е изненада за мен. Разбирам от тримата оратори, че целта е хармонизация, по-голямо сближаване в Европейския съюз, което е наша мечта от години. Опасявам се обаче, че до някъде слагаме каруцата пред коня. Преди да се е, стимулира свободното движение на лицата, свободното движение на работници, гъвкавата сигурност. Е, директивата за командированите работници трябваше първо да се поработи е, за по-голямо сближаване в една Европа на 6 или 7 държави. Сега наистина слагаме каруцата пред коня и каруцата е много по-голяма от коня. Това е една от слабостите на Европа и тя за това и се забърква в своите противоречия. Имам един съвсем елементарен въпрос. Е, смятате ли, че най-справедливото решение не би било а, там, където се намира работникът, да се плаща обещетението. Защото иначе работникът се движи от една държава членка в друга и ето една държава отговаря, то друга държава отговаря. По периодично се изменя режима. Благодаря. Сега Мария Рена. Благодаря много за направените изказвания. Оставам с впечатление, че е, в проекта за координация на социално-осигурителните режими когато е, се урежда достъпът е, до обещетения, било свързани с семейни надбавки или за безработица, се изхожда от ограничителни принципи, принципи, които водят до ограничаване на свободното движение. Мисля, че частта за командированите работници е много по-неясна, отколкото другите части. Ако се говори за борба с измама в първата част на предложенията, с силно ограничаване на достъпа, тази философия напълно се изоставя, когато се преминава към уредбата на командироването. Аз имам съвсем ясни въпроси с цел допълване, с цел да се вземе предвид работата по директивата за командироването. Има едно решение на Съда на Европейския съюз във връзка с принципа на предпизливостта. или принципа на гарантирането. А, значи, а, тази страна, в която а, работи лицето, може като гаранция, като обезпечение да събере сумата за обществено осигуряване, за да може тя да бъде изплатена в страната по происход. Това е механизъм, който е утвърден от съда е, за да е, се пресекат измамите. Не мислите ли, че е редно това решение да намери отражение? Е, в текста, който разглеждаме. На второ място има страна по извършването на услугите и там в тази страна тече един едногодишен срок. А, не може ли да се помисли тази една година да не се изчислява ретроактивно, а превентивно, т.е. предварително? Това в контекста на социалното осигуряване. Третият ми въпрос е свързан с това, че е, може да има една информационна банка на европейските предприятия, която да разкрива тяхното положение в тяхната държава по происход. Значи, е, в Белгия, когато е, не е, дължите обществени осигуровки и, или дължите, а не сте ги изплатили, има в базата данни един червен знак, с който сте обозначени и тогава нямате достъп до обществени поръчки. Би било добре да има подобна банка данни е, на европейско ниво, за да има и лоялна конкуренция между предприятията, а не те да се ангажират е, в нелоялна конкуренция помежду си, като не плащат осигурени, е, обществени осигуровки. Благодаря, господин Бах. Ако правилно Разбирам е, е, казаното от комисията. Става дума за е, повече социална защита, за повече социална сигурност, за предотвратяване на злоупотребите. Госпожа Стивенс вече посочи, че става дума за около 1 до 2 процента злоупотреба при обещетенията за които говорим. И колегите също поясниха е, това. Тоест, е, не става дума за силен контрол, е, но и за това, естествено. И въпросът ми е как в бъдеще ще се осъществи този засилен контрол? Кой ще го прави в държавите членки? Мисля си, че е, след въвеждане на тези промени е, административното натоварване ще бъде толкова голямо, че просто ще загубим възможността да контролираме процеса и да го е, управляваме. Благодаря, госпожа Сандер. Благодаря, господин председател. Благодаря на днешните оратори. Мисля, че е много важно да обменим виждания с тях. Както можете да се убедите, всеки от нас има многобройни въпроси и ми се струва, че докато работим такива, ще има все повече и повече. Аз искам да задам съвсем конкретни въпроси, свързани с положението на пограничните работници. Е, темата вече бе засегната. В моя работ... Е, избирателен район има два, две категории погранични работници такива, които работят, пресичайки границата с друга държава, членка на Европейския съюз и такива, които работят, пресичайки границата с Швейцария. Въпросът ми е дали новите норми ще се прилагат пряко и към Швейцария или първо е, ще е, трябва да се сключват е, споразумения по този въпрос с Швейцария. И второто безпокойство, което споделиха с мен всички погранични работници, с които разговарях, бе следния смисъл. Положението в различните държави членки силно се различава. Тези работници в днешния период разполагат с права. Какво ще стане през преходния период с тези права? Защото страната, която ще извършва преводите на обещетенията в бъдеще, може би ще извършва това при по-неблагоприятни условия, отколкото тези, от които те се ползват в момента. Благодаря, госпожа Морен Шартия. Благодаря, господин председател, благодаря на нашите оратори и на докладчиците в Сянка за разясненията, които внесоха. В момента е, преразглеждаме директивата от 96-та е, година за командированите работници. Е, това, за което говорим в момента, има отношение и към командированите работници, и към краткосрочния труд, както и към труда от, полаган от разстояние. Необходимо е да се направи координация между работата по различните актове. Аз също съм извънредно обезпокоена. Не трябва да има е, прекомерна административна тежест, нито загуба за права, на права от страна на работниците и служителите. Е, редно е да не допуснем е, никой от техните права да не бъде загубено, от нищо те да не бъдат лишени. И това трябва да се гарантира дългосрочно. Необходимо е, разбира се, да имаме и е, инструменти за борба с измамите. Особено а, е, от а, е, измамите а, от този тип дружества, които се наричат дружество тип почтенска котия или фиктивни дружества. И за това е редно да работим съвместно. Аз съм на разположение като докладчик по директивата за командированите работници, за да може да се съгласува а, уредбата по директивата за командированите работници. Там също трябва да се работи ритмично, но и съгласувано а, с директивата, за която отговаря и регламента, за който отговаря е, господин Балас. София Либера. Е, благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря сърдечно за тази инициатива. Става дума за много важна тема – Съгласуването е, на социално-осигурителните режими е много важен въпрос, особено за младите хора, които много интензивно се движат в Европа. Естествено, длъжни сме е, да защитим тези млади хора, включително и тяхното бъдеще. Иска ми се да хвърлите повече светлина върху следната важна тема. В момента се опитваме по-добре да координираме обществено-осигурителните режими. Бихме искали също еднообразно да се извършва изчисляването на обещетенията в различните държави членки. Обещетения или помощи, е, всичко на което имат правоработниците трябва да се изчислява еднообразно. Искам да попитам, стои ли тук въпросът за субсидиарността, защото в някои отношения е, въпросите, свързани с темите, са от компетентността на държавите членки. Това е първият ми въпрос. Второ, как ще преодолеете е, ситуация, при която някоя държава членка би е, поставила пречки пред по-нататъчната координация на обществено-осигурителните режими. Благодаря, господин Готиерес. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички участници днес след обед. Мисля, че и трите изказвания, които чухме, бяха с много високо качество. Няма да е лесно да се намери консенсус по този проект, особено като се имат предвид различията между държавите членки. Съвсем ясно е, че става дума за теми, които засягат всички членове на Европейския съюз, но разбира се, проблемите тук могат да се преодоляват по различен начин. Политическите мерки могат да бъдат различни. по отношение на свободата на движение. Многократно бе споменавана тази свобода. В моята страна има специфични разпоредби за обещетенията за болнични разходи, обещетенията за безработица и други подобни, които са винаги гореща тема е и злоупотребите с тях са особено гореща тема в предизборни периоди. За това е необходимо да намерим е, оръжие за борба с злоупотребите, като същевременно не лишаваме е, работниците от техните права. Аз не съм много сигурен каква е точно политическата философия на предлаганото превъзглеждане на уредбата. Дали ще решаваме няколко отделни конкретни въпроса или искаме да преодолеем съществуващите проблеми. Ще подобрим ли положението на работниците, като укрепим техните права или ще снижим е, защитата им? във вид на социални и економически услуги, на които те сега имат право. Мисля, че е извънредно важно ясно да знаем какви права имаме. Това е по-важно, отколкото да знаем точно коя държава ще плаща. Е, необходимо е да познаваме съдържанието на правата си. Е, когато сме безработни, дали ще получаваме само част от обещетението, което би ни било платено на друго място, за какъв срок ще получаваме такова обещетение в какъв срок трябва лицето да установи, че има право на обещетение за безработица, в коя държава членка следва да проведе доказването, дали този срок за обещетението ще е 18 или 24 месеца. Всичко това трябва да е ясно. И мисля, че стремежът ни трябва да бъде преодоляване на проблемите, с които се сблъскват хората. Също така ми се струва, че е извънредно важно да не допускаме политически грешки. В някои места правата на обещетение се ограничават когато има предизборни кампании. Това е грешка. Искам да приключа с следните думи. Всички държави членки трябва да се опитат да се борят с измамата но е необходимо да се знае, че в една общност с 500 милиона граждани измамите всъщност не са чак такъв голям дял от всички платени обещетени. Благодаря. Много малко е времето за отговорите, но моля да се насочите най-напред към въпросите, които са глобални. И разбира се да подберете и у нези въпроси, които са с по-конкретна насоченост. това ще позволи да постигнем равновесие между конкретиката и стратегическите разсъждения. И е, може би по този начин да помогнем на комисията да задълбочи анализа си и да внесе промени в своя текст, които да бъдат съобразени с нашите потребности. Уважаеми госпожи и господа, с координацията на системите за социална сигурност се започна много по-рано, когато се прие регламент 883. И Европа непрекъснато всъщност работи по темата хармонизация, координация на социалната сигурност и на системите в тази сфера. Още от създаването на Европейската общност. Системите за социална сигурност поставят непрекъснато нови въпроси и така се стигна в крайна сметка и до регламент 883 от 2004 година. Това беше също е една стъпка към хармонизация, не само към модернизиране на системата. И как трябва да гледаме на предлаганите изменения в момента? Социалните права трябва да бъдат защитени. Това е идеята. И напреден на преден план, и още по-силно напреден на преден план и по-ясно излиза именно правото на свободно движение. На практика принципите на координацията се засилват, като се обхващат и нови е, области в рамките на системата за социална сигурност. Е, като се има предвид най-вече е, събирането е, на е, осигурителни периоди е, и съответно е, регламентирането на е, обещетенията, които трябва да се изплатят. Е, много важно, е, но същевременно и драматично е следното, което ще ни занимава през следващите десетилетия. Ние отново връщаме някакси към държавите членки основните решения и основните действия във връзка с системите за социална сигурност. Дали съдебните инстанции ще поставят на преден план правата на човека? и то основните е, права на човека, е, това ще предстои да видим в моята страна, да кажем, е, е, правото на социално осигуряване и на съответно на някакви социални обещетения, според е, е, компетентните съдебни органи, зависи от това дали в продължение на 5 години си пребивавал законно на територията на държавата и дали е, съответно си допринасял за социално-осигурителната система. Нещо, което е доста спорно, според мен. И така, в случая с промените, които се предлагат, се подчертава именно правото на прехвърляне на обещетенията в случаите, в които човекът е допринасял, когато е плащал съответните социално-осигурителни вноски или здравни но осигурителни вноски. Дали е, в крайна сметка държавата ще взима решения? и дали е, единствено една е, държава член трябва да е, взима това решение. Защото държавата обикновено се ръководи от така, съображението дали изразходвам собствени средства на моята държава или става дума за средства на друга държава. В този смисъл възможността за експорт, за прехвърляне е, естествено е много важна. Е, дали е, моя партньор живее тук, в тази държава, в която пребивавам, място, в която са се учредили, така да се каже, моите социално-осигурителни права, или в друга държава член, и така нататък. Както знаете, е, много често има проблеми е, и затруднения именно е, в тази сфера с Швейцария и затова се налагат и непрекъснати нови промени. Предложението обхваща и семейните обещетения. И при е, координирането, е, става дума за е, осъществяването на, така да се каже, състава, семейството има дете и от тук вече се получават и семейните обещетения и съответно обещетенията за гледане на дете. Не бива в никакъв случай да подценяваме обаче е, административното натоварване, е, защото е, статута по отношение на тези обещетения за гледане на дете и статута на семейството ще трябва непрекъснато да се контролира и проверява от компетентните органи. Има предложение и за промяна на а, командироването. Стана дума за това. А, тук а, има а, един положителен елемент в предложението на комисията, а именно а, срока на командироване да се свържи с а, срока на трудовоправното а, отношение. А, и по този начин нещата се свързват в рамките на националното законодателство на една държава член. В противен случай ще има много повече затруднения, ако тези две неща останат разделени. Едното, да кажем, трудовото законодателство да действа в рамките на една държава член в определени случаи, а инак правото на социално обещание обещетение да се ръководи от законодателството на друга държава член. В член 16 се уреждат въпроси, свързани с обещатенията за безработица и точно там биха могли в противен случай да се появят допълнителни проблеми, ако не се следва този принцип. Пограничните работници – ако те загубят работата си е, в е, е, в другата държава член, в различна от държавата член, в която по принцип е мястото на тяхното пребиваване, като че ли не се отнася чак толкова до а, въпрос, свързан с принципа на субсидиарността. Не. субсидиарността естествено е свързана с създаването на а, определени така, граници по отношение на обещетенията, е, които ще се изплащат или на пенсиите и така нататък. Е, тук не става дума обаче за това. Е, това са правомощи на държавите, естествено. Тук става дума единствено за координиране на взаимоотношенията между държавите членки. И Европейския съюз може по-добре да координира тези взаимоотношения, отколкото отделни държави. И така, ако нуждаещите се от обещетения на практика бъдат прехвърлени към определена държава член, в която, да кажем, твърде дълго трябва да чакат, за да получат някаква социална закрила и защита, те ще преминат към друга държава член. Но това на практика означава липса на координация или недостатъчно добро функциониране на механизма за координиране. Тогава съдебните инстанции ще трябва да решават въпроси, свързани с правата на човека. Ще бъде много интересно. съдът е, на Европейския съюз е, се занимава именно с въпроси, които са свързани е, с социалната сигурност, тъй като въпроса е, за координирането между държавите членки не бе изяснен. И това според мен не е лошо. Е, нещата опират е, в крайна сметка до свободното движение на гражданите и същевременно а, а, економически неактивните, ако щете дори социалните туристи, а, а, би трябвало да попаднат а, в сферата на националното законодателство и там да се решават техните а, а, случаи, а не в рамките на системата за координация. Благодаря. Благодаря, госпожа Дионка. Да, много въпроси бяха поставени и те са твърде различни по характер, по задълбоченост, по предмет. Ще започна с един от първите поставени въпроси, а именно, когато се погледне като цяло предложеният от комисията текст, дали той е, съставлява добро предложение. Защото е, явно, че е, хората малко се дистанцират. Това се видя и в нашите изказвания. Мисля, че по същество предлаганите изменения са добри изменения. Но както се опитах да подскажа, а и колегата също заяви, когато погледнете или ако искате да стигнете до основата, трябва да се задълбочите малко, да стигнете до подробностите и да видите какви точно последици ще имат предложенията. Съгласна съм с вас, че Текстът е с доста техническа насоченост, но трябва да си зададем въпроса какви ще бъдат ежеднев... последиците му в ежедневието. Е, ако извършим такъв по-задълбочен анализ, е, виждат се някои празноти, поражат се някои въпроси. Дали предлаганият текст наистина ще функционира добре? Предполагам, че целта е била да функционира добре. Е, говорим преди всичко за обещетенията за безработица. Е, когато лицата е, преминават границата, промяната на последната държава по место работа, като такава, която да е отговорна за обещетенията за безработица, е една доста логическа стъпка. Защото там е, е внасена обществено осигурителната сума. Е, тоест логика има. И значи, тази държава и ще отговаря за изплащането на обещетението. Но смятам, че тук е, трябва да се погледне внимателно предлагания текст, е, да бъде съпоставен с предлаганите различни срокове 12 месеца повече от 12 месеца, по-малко от 12 месеца, 3 месеца, по-малко от 3 месеца. Текстът малко трудно се чете и като го съпоставите и с сроковете, не, няма ли да бъде затруднен един пограничен работник, който всеки ден пресича границата, да научи какви точно са правата му сега? Мисля, че редакцията може да бъде облегчена и може да се даде отговор на неясните въпроси. 12 те месеца как се кумулират? Последователно ли трябва да се работи 12 месеца или от, в определен по-голям срок да се работи на няколко сегмента от 3, 4 или 2 месеца? Мисля, и сега преминавам към друг въпрос, че регламентата за социалното осигуряване всъщност е инструмент за насърчаване на свободното движение в Европейския съюз. И в този смисъл, според мен, и това го казах вече и в тази връзка бе зададен въпрос, административните формалности за това да бъде подведено едно лице под определен обществено-осигурителен режим и за правилното оплащане, законосъобразното изплащане на обещетенията, би трябвало да станат по-малко. Административните формалности трябва да станат по-малко, защото иначе е, дори дружествата няма да искат да пускат работниците си да работят в други страни. Ако вие живеете в е, страна А, работодателят ви е в е, страна Б, ако в продължение на 4 дни работя седми, ако работя в своята страна и а, това ще ме прехвърли към обществено-осигурителната система на моята страна. И това ще породи задължение за социално-осигурителна регистрация на работодател, който живее в друга държава. И се опасявам, че ще се породи една превенция а, да се забрани на работниците да работят от къщи не мисля, че такава е целта на регламента. Целта на регламента е да се позволи на хората да работят в голям брой държави, в различни държави. Юридически текстът на пръв поглед го позволява, но мисля, че ако проследите разпоредбите за прилагане на този основен принцип, от тях проистичат доста препятствия. Беше зададен и друг въпрос във връзка с работата от дистанция, от разстояние. Мисля, че в бъдеще е, все по-често ще се натъкваме на работа по този начин, е, е, особено като се има предвид развитието на технологиите. И тук административните процедури за работодателите е, са от значение, защото те използват тези административни процедури, за да бъдат е, изправни от гледна точка на закона и за да могат да следят дали работниците, които са изпратени в една страна, наистина се намират там. Това е в интерес и на самите работници, защото, да кажем, когато работите, може да бъде претърпян инцидент, да се знае точно къде е необходимо да се плати обещетението. Всичко това трябва да бъде максимално лесно. И също така по този начин ще осъществим и борбата с измамите. Ако акт на Европейския съюз разполага с механизъм, който гарантира, че вноските се правят в полза на компетентния орган, на подходящия орган, тогава ще гарантираме и изплащането на обещетенията. Много въпроси бяха зададени днес и много подробни и ми се струва, че е, е добре да се направи един технически анализ на текста. Норма по норма, за да се знае от всяка норма точно какви технически проблеми ще проистъкат при изпълнението и на по-късен етап. Благодаря, господин Карлос Гарсия. Eh, muchas gracias. Е, мир ustedes. Благодаря за въпросите. Като гледам многото постижение на Европейския съюз, <clears throat> може би има две неща, <clears throat> може би две и половина. Едното е Еразмус, другото е Европейската здравно-сигурна карта. Другото постижение е Евро. Това е половинката. Има <clears throat> и четвърто но това са най-големи постижения от е, гледна точка на гражданите. Имаче въпрос е, какво е моето мнението за целият текст. <clears throat> Харесва ми координацията. <clears throat> Критикувам го, за да го направим по-съвършено. Критиката ми е насочена към само 20% приемам 80%. Мисля, че 80% е добро постижение. А ако става дума за или, или бих го приел. 80% съм позитивно настроен. Да се надявам, че с това дадох оценка. Имаше и интересен въпрос. какъв е потенциал, ако се увеличи <clears throat> периода от 3 месеца на 6 месеца. В съвета през декември испанското правителство и министърът ни каза, че според нея <clears throat> там, когато се изнасят ползи за повече от 3 месеца или по-малко. Това показва. Показва, че лицето е успешно интегрирано Може би <clears throat> Испания няма толкова такива мигранти, но всъщност има много испанци в Европейския съюз. След сега, след Великобритания и Германия, Испания има <clears throat> най-голям брой на испански граждани. Всъщност износът на ползи трябва да носи интеграция на пазара на труда. Третият аспект е, <clears throat> разбирам добре <clears throat> решенията на Европейския съд. Аз споменах делото Комисията срещу Великобритания. Едно решение, което беше взето 7 дни преди гласуването в Обединеното кралство. Мисля, че това решение тогава беше политическо и е. И редакцията му беше много внимателно подготвена. Има други решения, които не се отнасят специално за общественото осигуряване. Говорят по-точно за специалните видове помощи. За случай на подпомагането. Помощи, когато е необходимо допълнително плащане поради някакви сътруднения. Това не са детските надбавки, не са пенсиите, това са редки отделни социални плащания на този фон. Мога да кажа, че <clears throat> комисията в някои случаи отива по-далеч от това, което постановява съда. И а, ще бъде <clears throat> а, добър инструмент за свободното движение на гражданите. В никакъв случай не защитавам избаните, но не бива с а, огромен чук, да се опитваме да щупим малък орех. Безработицата в европейския контекст е ако някой има договор за труд, е, той трябва да получи заплащане. Логиката тук е да, да плащам своите вности по чрез вас, <clears throat> а пък вие да правите съответните вноски за обществено осигуряване. Само така може да се създаде единството <clears throat> и е много важно за структурата на координация. Ако едно лице работи в Германия и му се каже, че <clears throat> ще получи помощи за безработица от Испания, заради това, че там е загубила работата си. Индексацията, откровено казано, е отделна котия на Пандора. Всъщност така се плащат детски надбавки, в зависимост от, от това не за но не виждам, че има единство в тази система и затова координацията е малка. Да вземем един пример от Испания. Да речем, деца. На родители, които живеят във Франция. Тук трябва да се намери една формула, която е единна и разбираме за хората. И още нещо. Споменахте Швейцария. Ако регламентът бъде одобрен, трябва да се потърси решение на въпроса с Швейцария. Комисията ще направи съответни препроги за прехвърлянето на плащания към Швейцария или от Швейцария. От друга гледна точка си спомням за пример за помощите за членове на семейството, където не беше много ясно дали става дума за такива помощи или, или пък за плащания за семейството. Трябва да има специален раздел за лицата, които зависят от главата на семейството. Имаше такова предложение в миналото, но три държави възразиха. Една от тези държави ще излезе от Съюза е в момента. <clears throat> Има квалифицирано мнозинство в Съюза. Можем да отделим отделна глава тази разпоредба и да запазим първоначалните разпоредби. Това е едно правно решение, което според мен е коректно и правилно. А за <clears throat> връзката с мястото на происход, тук правим разлика между регламента и директивата. В момента се подготвя една директива за промяна на предишната, добре е да видим съдържанието на новата директива и след това трябва да проверим дали какви са вариантите по регламента, по които трябва да работим. Спомням си, че в минали, при миналите обсъждания имаше доста конструктивни корекции от наша страна по отношение на актовете за изпълнение и актовете по делегация имаше едно решение на Френския съд с това, за това, че се нарушава принципа на субсидиарност. Тъй като комисията не може да бъде подложена на контрол от националните парламенти, наистина тук става дума за институционална битка – при регламентите може да се настоява комисията да преработи всички директиви. Тук има един, едно приложение, приложение 3, където има доста парламенти, проблемни области. Става дума за едни права, с които разполагат гражданите на Европейския съюз. Може би тези анекси са доста сложни, така че мисълта ми е тук да внимавате да не загубите част от своите правомощия във връзка с тези приложения. и тези приложения са изключително важни, както и целият регламент – В анексите има някои е, термини, свързани с е, тълкуването. Мисълта ми е да продължите преговорите по същия начин, както ги водихте през 2010 година и не пропускайте отделните подробности. Този инструмент е, до голяма степен спазва принципа на субсидиарност. Това, което каза Френския сенат е, е интересно, но е доста ограничено от гледна точка на приложеното поле. Има доста опасения около директивата за командированите работници. Благодаря. Европейската комисия, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата експерти, които ни предоставиха един много обстоен анализ на нашето предложение. Общо взето, това, което се чу глобално от тримата експерти е, че като цяло нашето предложение е добро. Това са основните заключения. Да, вярно е, че има да, да се поработи по някои въпроси, заедно с вас и парламента и съвета. Съвсем накратко за целта на това предложение. От една страна искаме да засилим връзката между работник и държавата, в която той работи. По отношение на помощите безработица, В никакъв случай не задължаваме тези държави членки за трите месеца. А всъщност <clears throat> искаме от тези държави да съберат три месеца като цяло. Вторият ми коментар е във връзка с злоупотребите. Този въпрос бе се засегнато доста депутати, това е доста деликатен въпрос. В никакъв случай не можем да допускаме злопотреба с това право. От друга страна, не можем да въвеждаме толкова стрикни правила, които да пречат на мобилността. С това искам да уверя някои от колегите, които имаха съмнения за това, дали сме включили членовете на семейството. Може би е това да <clears throat> коригираме приложното поле на това, тази разпоредба. Може би от гледна точка на Карлоса имаше нужда, ставаше дума за това, че отиваме по-далеч от решенията на съда от гледна точка на кодификация. По решението за Обединеното кралство ще има възможност да обсъдим този въпрос с парламента. На трето място измамите. Измамите са различни от злоупотребите. Много е важно тук да <clears throat> засили националните разпоредби. А и заплащането на съответните вноски за това в член 76 въвеждаме съответни изисквания. Накрая нещо за пояснение – дали да на... не запишем отделна глава за това, което ще плащаме за дългосрочните здравни гризи. Това са основните моменти за мен като заключение и всъщност разговорът с вас и с света ще продължи. Трябва да спазваме споразумението между трите институции и това е едно един приоритетен акт и трябва да се опитаме да направим, да действаме по-бързо. Гион Палас. Благодаря, господин председател. Беше много важно да се поставят тези въпроси, <clears throat> за да разберем какви са основните предизвикателства. Мисля, че, че днес успяхме да определим рамката, в която ще действаме за текста. Имаше някои предложения, като например да подобрим движението на работниците и да ги улесним. Но да не забравяме, че в някои случаи някои предложения. Може да има отрицателен ефект за това. ще се вслушам много внимателно по аспектите, които не, които да попречат на увеличаването на административната тежест за предприятията. Ето това са основните неща, по които трябва да работим. А във връзка с тези, които не са економически активно, опасявам се, че в някакъв случай това може да бъде малкото камъче, което ще доведе до сериозни различия от гледна точка на метода Добре, <clears throat> да чуем и съдокладчиците по този въпрос, за да можем преди лятото да излезем с позиция, за да спазим календара, който е определила комисията. На второ място, добре е да се предложи да продължим работа не само с експертите, но и <clears throat> също така с представители на гражданското общество, представители на работниците и представители на предприятията, а също така и представители на институцията за обществено осигуряване. И в тази рамка ще се опитам заедно с докладчиците в сянка да организираме някои посещения в някои държави членки, за да видим със собствените си очи какви са разликите и какви са примерите от отделните географски райони в Европейския съюз. Да речем, <clears throat> една държава членка в Централна Европа в Северна Европа, в Източна Европа, за да видим на място <clears throat> какви са трудностите и каква е спецификата там. И още нещо. Тук трябва да вземем предвид и темата за миграцията. В Европа има доста голяма вътрешна миграция. Чухме от колегата от Испания за това. И това е една тема, по която трябва да се работи заедно. Това е, господин председател, по която ще работим. Темите, по които ще работим, да се надявам, че следващата седмица, следващите седмици ще предложа някои от методи на работа, също така и график за докладчиците в сянка, също така и за пътуванията. И така стигнахме до края на тази част. Чухме е, много важни презентации, включително и много изказвания на колегите депутати, което показва колко важно е този проект акта, за да има <clears throat> мобилност, трансгранична мобилност, за да има конкретен ефект за обикновените хора и работниците. От гледна точка на всички въпроси, свързани с запазването на техните права. Същевременно и е ограничаването на измамите. Видяхме в хода на дискусията, че става дума за едно сложно одисие. Но това, че е сложно, не означава, че не трябва, <clears throat> не трябва да търсим някои механизми, които са по-прости, по-прозрачни, по-ясни. Бяха очертани няколко важни въпроса, във вашите изказвания, също така и това, което казах в докладчика накрая. Връзката непременно с координацията на системата за обществено осигуряване. Също така и с работата по директивата за командированите работници. И така, докладчикът и докладчиците в сянка са хора, които познават тази материя. Искам за това специално да им благодаря и на, на експертите. Много благодарности. Благодаря за качеството на вашите изказвания. Благодаря за уточненията, които дадохте. Тъй като тази материя, знаете, не е много любопитна, но на време изключително важна. Затова благодаря на всички за изказванията и за работа. За сега временно ще преустановим работата тук в залата. А почивка от половин часа, нека да се върнем в 17.30, за да гласуваме.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 Ok. Je vous propose tout doucement de prendre votre place. Да. Раз... Добре, предлагам ви полека-лека да заемете местата си. Започваме гласуването. Днес има само едно гласуване. Е, стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила. Преработен текст. Е, господин Бенифей е докладчикът. Предполагам, че не всички са, още, са все още готови. Оставям още няколко секунди време за последния спринт. Да, да, да, да му и да извадите картите си за гласуване. Voilà, donc nous pouvons commencer. Donc je commence. Можем да започнем. Първо е изменение 93. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 94. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 за, про... извинете ме, 18 за, Против? Предлагам да проверим чрез електронен вод. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. За. Против. Предлагам и тук да проверим. Край на гласуването. Приема се с два гласа разлика. Изменение 95 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20 за. Против. Предлагам и тук да проверим. Край на гласуването. Приема се с 4 гласа разлика. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 97 е недопустимо. Изменение 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис е, гелатинско за. Против. Въздържали се. Предлагам да проверим, тъй като става дума за компромис. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Изменение 100 за против. Проверяваме отново. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 101 за против, отхвърля се. Изменение 25 за, против. Предлагам да проверим. Край на гласуването. Приема се с два гласа разлика. прехвърляме списъка за гласуване, тъй като има цяла поредица недопустими изменения. Сто sorry, le 102. 102 изменение за втората страница. On vote le 102. Pour Contre Abstention Il est rejeté. L'amendement 26. Francis. 26-то изменение. За. Против. Приема се. Продължаваме. Компромис О. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис О. кой е за следващите изменения? 103, 130, 132. Против? Приема се. Компромис Йота за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 135 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компром... Изменение 136 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тоест, извинете, отхвърля се, казва председателят. Eh, Няма нужда да се проверява, много ясно беше. Заедно изменение 137, 138, 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 142. 142 за, против, ще проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 145 за. Против. Отхвърля се. Изменение 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 144 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 36. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 37. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 146. Искате да проверим гласуването по 36-то? Втора част. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 146 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромиска За. Против. Въздържа. Тоест, кой е против, кой се въздържа, приема се.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 въздържали се, приема се. Изменение 38. Искате да проверим вота по 152 ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Точно така беше. Изменение 38, 143, 144. За. Извинете ме. Аз гласувах а, а, по начин различен, отколкото възнамерявах. А, бях за, а не против. А, и това променя резултат. Не е възможно да променим. За съжаление, не е възможно да променим резултат от гласуването. Амандмент 38. Сменение 38, 153, 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим гласуването по тези три изменения ли? Край на гласуването. Приема се. Господин председател, Може ли да се иска проверка само от членовете, а не от е, сътрудниците? Защото такова право имат само депутатите, а не и техните асистенти. Председателя, да, точно така прав сте, само депутатите могат да искат. Значи 38, 150 154 за. Против. Приема се. Изменение 100.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 161 за. Против. Приема се. 162 за. Против. Приема се. 163 за. Против. Приема се. Преминаваме към изменение 41. За против, въздържали се, приема се. Изменение 42. 168 и 169 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Л. Латинско за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 44 за.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 против, въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 46-то изменение. Проверяваме вота, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Два гласа разлика. Компромис на латинско за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 186 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 188 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. Не, извинете. 190-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 191 за. Против. Приема се. Компромис А. Преамбюл има устно изменение господин Бонифей. Yes, we... Да. Имаме предложение от Алде, което искам да ви представя като устно изменение за замяна на частта след ensuring да се махне, че всички заявители ще бъдат третирани равно и да заменим с стандартизирани условия за прием за всички заявители. Добре, има ли е, против това устно изменение? Не, в такъв случай можем да гласуваме компромиса заедно с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. и Изменение 3 и 53 за. Против. Въздържали се, приемат се. Изменение 54 за. Против. Въздържали се, приема се. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 55 за. А не, извинете, то отпада. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение. Пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58, т.е. 6 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7. 60 и 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 61. Да проверим. Изменение 7, 60 и 59. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 61. За. Против. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение отпада. 62 и 63 също са отпаднали. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10 и изменение 64 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. Латинско за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д. За. Против въздържали се, приема се. Изменение Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е. за, против, въздържали се, приема се. Изменение 77 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 79. Извинете ме, прибързах. 79 отпада. 80-то за. Изменение 80-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Шестнайсто. Почваме от начало. За. Против. Въздържали се. Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Проверяваме 85-то изменение. 85. Начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Приема се. С един глас разлика. Имаше смисъл да се направи тази проверка. 17 и 18, не. Е, изменение 88. За. За. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 правя опит да говоря чужди езици. За, против, въздържали се, отхвърля се. Поименно гласуване на окончателния текст с неговите изменения. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. Voilà, nous avons terminé. Nous nous retrouvons demain à 9h, précis. С това свършихме. Утре започваме в 9 часа. Точно в 9.